Uh, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа, предстои четвъртата част от заседанието на комисията ИТРЕ. За нас е удоволствие, че в дневния ред предстои една много вълнуваща тема – космическа стратегия за Европа, публично изслушване. Добре дошли на нашите гост-лектори – Знаете, че започнахме с темата вчера, стартирахме дискусията по стратегията. Спомняте си, че заместник председателя на комисията Шевчович беше тук, комисар Бянковска също по темата. А днес продължаваме темата, а самата стратегия беше лансирана преди две седмици. На 26 октомври комисията публикува стратегията, космическата стратегия за Европа. Както знаете, стратегията а, цели да позволи на Европа да наложи позицията си като лидер в а, космическото пространство, да увеличи дела си на световните космически пазари и да се възползва от ползите и възможностите, а, които се откриват в космическото пространство в един много бързо развиващ се международен контекст. Наистина много бързо променящ се контекст. Не знам дали Европа е наистина лидер, който може да. За да бъдем лидери означава, че можем да утвърдим позицията си. Така че това е първия въпрос към панелистите. Дали наистина сме лидер? Защото първото мото е да насърчим, да увеличим нашето, нашата лидерска роля. Нека ви припомня, че парламента вече се включи в тази стратегия чрез две резолюции, прияти през месец юни. Едната е за космическия пазар и другата е за космическите възможности за Европейската система за отбрана и сигурност. И така, предвидили сме две сесии, двама лектори във всяка сесия – така че ще помоля нашите гости да направят презентации от по десетина минути, не по-дълги, защото сме предвидили и дискусия. Ако е необходимо, разбира се, може някоя презентация, ако е по-дълга, възможно е, ще отделим повече време. Това е разбираемо. И така, първата сесия Кои са нашите гост-лектори? Господин Доридес, изпълнителен директор на Европейската агенция за космическото пространство. вие отговаряте за дейността на агенцията, т.е. за конкретни действия в европейското пространство. Така че още един въпрос към вас, господин директор. Можете ли да кажете кой какъв е общия модел, мрежата между Европейската агенция, националните агенции, как сработват? този механизъм. Защото наистина по-лесно ще разберем какво предлагате, ако сме запознати с взаимоотношенията между Европейската агенция и националните агенции. Колко страни имат подобна идея на национално ниво и подобни въпроси. В допълнение към всичко това, което сте предвидили в презентацията си. Добре дошли отново, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. На първо място благодаря за поканата за участие в това изслушване, защото това ни дава възможност да обясним какво правим в агенцията. Мисля, че първия ви въпрос ще получи своя отговор в презентацията къде се намира Европа. По отношение на втория ви въпрос и глобалната картина. Ние сме регулаторна агенция, което означава, че в нашия борт присъстват представители на 28-те държави членки плюс комисията. Посветена е работата ни най-вече по отношение на глобалната навигационна сателитна система, Галилей най-вече, т.е. не работим в цялото това пространство. И в тази връзка поддържаме тесни контакти с Комисията и Европейската космическа агенция. Сега подписахме важно споразумение и в презентацията ще видите, че Европейската космическа агенция отговаря за разгръщането на системата, а нашата агенция предоставя обслужването. Така че в това отношение ние сме уникални в Европейската вселена, защото сме първата агенция в космическото пространство, която е фокусирана върху предоставяне на услуги, които да насърчат развитието на пазара. И от презентацията ми Предполагам, ще разберете повече. И така, първия слайд. Това е опит да обясня какво точно прави агенцията чрез четирите основни оси в Европейската космическа стратегия, което е темата на днешното изслушване. Виждате основните четири функции на агенцията и какво правим. Преценихме, че това е най-добрия начин да обясним в какви направления работи агенцията. изготвяне и предоставяне на услуги, развитие на пазара и предоставяне на обслужване. Започваме с първата ос увеличаване на ползите от космоса за обществото и економиката. Това е първия стълб на стратегията. И така, какво прави агенцията в това отношение? Не разполагам с много време, ето защо ще ви дам някои конкретни примери. По-конкретно два примера. На първо място ЕГНОС, това е Европейската геостационарна служба за навигационно покритие, предшественика на Галилей. Вече от 4 години има 19 летища, които използват ЕГНОС в Европа. Има страни като Франция, които са разработили планове, които да пренебрегнат националната си инфраструктура, за да внедрят ЕГНОС. Това е едно от основните постижения. На второ място има а, един важен интерес към Галилей. През юли тази година първия европейски телефон, направен в Европа, който е съвместим с Галилей, стана факт. Това е важно развитие, защото показва интереса на пазара спрямо Галилей и Егнос. А какво прави агенцията? Разполагаме с важни тенденции в развитието на технологиите и много сериозни предизвикателства. най-вече автономното функциониране. например, колата на бъдещето, бъдещата, бъдещия автомобил. тази система се възползва не само от гео не само системата за сателитна навигация, но всички тези елементи ще бъдат внедрени в колата на бъдещето. Що се отнася до втория стълб насърчаване на една конкурентно способна, един конкурентно способен сектор в световен мащаб? Натрупали сме много опит през последните няколко години, близо 100 проекта по седма рамкова програма и 40 проекта по Хоризонт 2020. Основният фокус е, е развитието, разработването на нови приложения и услуги. И тук е, има много интересни нови идеи които насърчаваме, които подпомагаме, помагаме на нови предприемачи, които да навлязат в този е, бизнес. Има и втора важна роля на агенцията, а именно ролята на катализатор. Тоест, различни компетенции, различни роли се обединяват и един чудесен пример е гражданската авиация, където започнахме преди няколко години, започнахме от нулата там и по този начин летища, сертифициращи органи, доставчици на услуги за навигация работят заедно. И сега вече разполагаме с Европейската служба за геостационарна навигация, която функционира в Европа. Какво ще прави агенцията в бъдеще? Със сигурност ще продължим да работим по Хоризонт 2020. Наистина това е доста успешен и полезен инструмент. Освен това имаме и други инструменти, като тези, които наричаме основни елементи, които насочват развойната и изследователска дейност към приемателите. И това е наистина в сърцевината на нашата дейност. Освен това, правим връзка между публичната администрация, когато те имат нужда от помощ за спецификации за нови системи. Например, за един, една пътна инфраструктура когато трябва да се изготвят спецификациите за нова система, например. Все повече в Европа се използват тол системите за пътищата. Третия основен стълб, а именно насърчаване автономията на Европа в това да има по-голям достъп и използване на пространството в една сигурна и безопасна среда. именно тук започваме все повече да използваме глобалната навигационна сателитна система. Освен това, виждаме, че тези навигационни системи са уязвими. Ето защо все повече нараства необходимостта от по-голяма сигурност. Ето защо искам да отбележа пред вас, че агенцията днес може да се разглежда като един от основните субекти, основно действащо лице в областта на космическото пространство с оглед на сигурността. В Париж имаме център за сигурност с около 30 служители, които наблюдават нон-стоп дейността и сигурността. Освен това, се фокусираме върху развитието и на сегмента за използване на криптирани сигнали във връзка с публично регулираните услуги към Галилей. Това е услуга, която няма как да се намери на търговския сектор. Освен това, в агенцията разполагаме и с борт, който гарантира спазването на изискванията за сигурност. Това е борт с представители от всички държави членки. Агенцията предоставя техническите а, указания, които показват, че всички изменения за, а, изисквания за сигурност в системата са изпълнени. Четирите измерения на стратегията са насочени към засилване ролята на Европа като глобален субект и насърчаване на международното сътрудничество. Виждате областите, в които Европа е активно ангажирана. Активно подкрепяме комисията в международната и дейност. Тук обаче ми се иска да отбележа, че започваме да виждаме някои много обещаващи и много надежни сигнали. Един а, важен сигнал е нещо, което се случи преди една седмица. А, едно дружество подписа договор в Корея за разработване на система, която се доближава до ЕГНОС. Това със сигурност е успех за този партньор, този субект, но и за Европа като цяло. Това означава, че сме постигнали едно високо ниво на развитие и качество и ако основната ни конкуренция е в Съединените щати, така че това е отговор на вашия въпрос. И последния слайд от моята презентация където в основни линии обобщаваме къде се концентрира дейността на агенцията. Виждате списъка а, операции и услуги, сигурност, а, развитие на пазара, а, развойна и изследователска дейност, а, насърчаване на комуникацията. Тук не сме фокусирани върху изготвянето на доклади. Ние сме оперативна агенция с много сериозен практически опит. И смятам, че поради тази причина сме уникални в тази насока. Смятам, че в няколко минути се умях да ви очертая картината на нашата агенция. Последна бележка по отношение на ресурсите. Наистина много важни са те но ми се иска да сте наясно, че това, което сме постигнали е благодарение на около 100 служители с бюджет от около 4,5 милиарда евро през последните няколко години. 4 години. Тоест, наистина разполагаме с ресурси, но имаме известни затруднения, но ги преодоляваме с високо равнище на консултантски услуги, но това, разбира се, не е достатъчно на този етап. Благодаря. Председателя, благодаря ви не са милиарди, така ли? не, милиарди, 4,5 милиарда евро. Това е публично финансиране. Това е за периода 2014-2020 година. Да, това е доста сериозна сума, наистина. Председателя. Благодаря ви, благодаря за това изказване. А сега ми се иска да помоля господин Батистон който е председател на Италианската космическа агенция и професор по физика в университета в Тренто. Чудесно! Наистина можем да разгледаме ситуацията от гледна точка на една национална космическа агенция, господин председател. Разбираме, че Европейската агенция е с регулаторни функции. Това означава, че от национална гледна точка а, на една национална космическа агенция, нещата може би са малко по-различни. Т.е. подходът а, по отношение на космическата политика и дейността е по-различна. Благодаря ви, господин Бусек, за умните ви думи. Въпросът беше да говорим за ролята на националните космически агенции в Европейската стратегия за космоса космоса, от гледна точка на Европа, е свързан с поне три организации. Европейската космическа агенция, организация, в която членуват 22 държави членки. Само две-три от тях са извън ЕС. Европейската комисия Европейския съюз е добре представен тук, очевидно, и всички национални агенции, които са различни по предистория, възможности и размер. Ще използвам италианската агенция, защото съм запознат с нега, но някои от... Е, има общи положения, които въжат и за други такива национални агенции. Зна как си взаимодействат тези органи, тези организации и що се отнася до космоса, Европейски съюз се оказа в едно особено положение, понеже е, подобни е, държави, държави, почти всички държави седят около една и съща маса, е, но понякога е, е трудно техните решения и политика да е, е адекватна, тъй като ресурсите идват е, от е, различни източници, различни държави членки. Затова европейската стратегия е важна, защото обединява някои фактори. Значи свързващия елемент тук са правителствата и е, по отношение на космическото пространство, националните агенции. Така че, ако разглеждаме този механизъм като състоящ се от три елемента, въпросът е как да те си взаимодействат и за да се прилага стратегията за космоса за Европа. Това ще е по-разбираемо, ако вземем примери от Европейската програмата на Европейската е, комисия, програмите, които в последните 15 години е, отбелязаха значителен напредък, е, Галилей, Копеник и други. И в зависимост от програмите, и взаимодействието между тези три органа е различно. Например, Галилео, Европейската комисия, току-що чухте за GSA, за съответните служби и развитие, е, така че е, космическата економика да използва данните, които, както използва данните от Галилей, да могат да бъдат е, използвани и това да помогне за еволюирането, развитието на Галилей в бъдеще. И за е, съответно е технически орган, който прилага стратегията, така че сателит, е, свътниците да могат да бъдат разработени е, заедно, колективно, да бъдат оперирани колективно и да предоставят основни елементи от услугите. И различните агенции всъщност се занимават с елемента сигурност на Галилей, като в някои случаи участват в операциите, така че услугите, е, съответните услуги да могат да се прилагат на практика в, на национално равнище и е, така че економиките на държавите членки да имат полза от това, е, този проект. Да погледнем Коперник, е, малко по-различна организация. Тук отново Европейската комисия е основният е, елемент, който тласка развитието на Коперник. Е, крупните масиви данни, които се получават от този спътник, е, би трябвало е, да се използват ефективно за економиката. Това прави всъщност Европейския съюз. Е, и е, да се развива тази дейност на ниво Европа, Европа е, Европейски съюз държави членки. И това е начин да се оправдаят много от тези аргументи. И за отново предоставя спътник, демонстрира крупни данни, Мерси. Е, така че да има ефект за економиката и възвръщаемост е, на инвестициите. Е, сега, когато говорим за два от елементите Европа и международните агенции, е, в това отношение се образува консорциум между националните агенции, които обсъждат въпроси свързани с е, активите, за оперативните активи, е, занимаващи се социалната и финансовата част от, на програмите от Хоризонт 2020. Значи няма една, няма формат за всички случаи. Всеки път се, конфигурацията се определя според обстоятелствата. Европейската стратегия е един много полезен процес, тъй като комисията дава възможност всички тези елементи от една страна ЕЗО, от друга страна агенциите да допринасят към е, дебата, дискусията и в крайна сметка да изработят документ, който ясно определя с какво, разпределяме, е, с какво разполагаме в момента и на къде е, трябва да вървим в Европа като фактор в света. Споменаха се различните е, стълбове, ползите за е, економиката, насърчаване на глобални е, космически изследвания, използване на космическото пространство като една среда за сигурност и засилване на европей, ролята на Европа като глобален субект. Всичко това са инициативи, които започват от, стъпват върху съществуващите програми Галилей, Коперник, но насърчават Бъдещи развитие, като GovSetcom, полигоните и съответно в демонстрация и валидация, валидиране в орбита. Това са именно ползите от, простран... от космическото пространство, като се използват именно тези много напреднали организации в тази област, като един свързващ елемент между двата е, елемента. И е, така, че това да става на ниво държави членки, е, правителства на държави членки. Ще ви дам два примера за това как е, е космическите агенции е, като италианската, например, могат да помагат е, в е, това отношение. Изхождаме от факта, че пространството се променя много бързо, космическото пространство се променя много бързо. Тази снимка, която виждате, от една космическа станция, която е изстреляна с цел една нова апликация, е, за наблюдение на Земята. Planet.com е пример на успех на американска компания, която е, е напуснала 71 сателита. Е, капитализацията е 300 милиона долара. Това е предизвикателство от страна САЩ целта е всъщност да се е, да снижат разходите на изстрелващата спътника ракета. Е, е това а ние би трябвало да видим до каква степен можем да реагираме бързо, за да се справим е, с преодолеем тези предизвикателства. Е, това налага на агенциите да адаптират и е, развиват своята политика, затова е необходимо непрекъснато взаимодействие между тези органи, за да можем да е, сме на ниво, за да се борим с тези предизвикателства. Космическата економика е един от е, водещите елементи в тази дискусия. Това е нов подход. Използва се пространство е, целесъобразно. Новата економика всъщност е, до голяма степен е свързана с интернет, комуникации, използване на данни и услуги, които почиват върху тези данни. Значи услуги чрез предаване на данни по интернет, по мрежата могат да мултиплицират в огромна степен продукти, при една много е, поносима цена. Ето защо е, тук се крие една огромно богатство е, и това са едни процеси с огромна възвръщаемост. Въпросът пред нас е дали е достатъчно това, което прави в Европа, за да насърчаваме космическата економика, дали своевременно реагираме, дали поддържаме необходимия бюджет за целта и ако погледнем е, е, е, нашия институционален бюджет, което е, който е сбора от вноски на държавите членки, агенцията, ЕЗА и Европейската комисия, ще видим, че ние е, сме някъде по средата между е, НАСА, е, САЩ, агенцията, космическа агенция на САЩ и Руската космическа агенция това на, на графиката червените клетчета е, означават и националните вноски, но и вноските, е, част от тях са на ЕЗА, е, част от тях идват от комисията. Значи в зависимост от е, начина на изчисление, те могат да са по-големи или по-малки, но е, по принцип това са източниците. Е, е, значи проблема, който, е, който, е, проблема, който трябва да решаваме в бъдеще е, че Европа е сбор от различни фактори и субекти и трябва да внимаваме, да не дублираме действия или пък да, да не се получава или натрупване, дублиране от една страна или от друга страна пропуски и вакуум. Това, което правим в Италия, е именно този механизъм, който присъства и на национално равнище, там е, различни фактори се опитват да, да се възползват от е, това. Е, опитваме се да действаме последователно. Създадахме нова организация на ниво министър-председател служба, така че на национално равнеще съответните ведомства, министерства, университети и индустрията да се срещат периодически, да заседават, да съм сигурен, че тази политика национално равнище се прилага както трябва. Е, неодавна правителството реши за първ път да внесе е, свежи пари в един е, специален фонд Чипе – за да подобри стратегическите инвестиции, насочени към е, е, економиката на е, космоса. Именно защото виждаме тук бъдеще и, и виждаме потенциал в това частно, лично-частно партньорство. Сега, какво може да направи една национална агенция? Една национална агенция може да изпробва, да изследва нови е, технологии, да търси нови насоки, които, чрез които да се засилва, укрепва инфраструктурата на европейско равнище или на ниво на Европейската е, сателитна навигационна служба, е, агенция. Първите стъпки обаче понякога идват от национални агенции, които имат имат идеи. КОС Космос Кайнет, например, е една програма, която е, е в Италия с, работи за граждански и отбранителни военни апликации. Това е система за двойно употреба. Uh Всъщност Космос Каймет се занимава с нещо по-различно. В тази конкретна диаграма виждате, може би сте чели за това в вестниците, това е тази част, която е свързана с постоянните разпръскватели. Тук се проследява движението на обекти в космоса с милиметри и е, виждате е, каква е чувствителността на Sentinel-1 е, и на Космо, защото Космо всъщност е разработен е, спътника по съвсем различна, съвсем различна цел, но използваме същите компетенции, за да разработим една апликация, която е, е допълваща между инфраструктурите на страни като Италия и Европа европейската инфраструктура. Друг пример е за достъпа до пространство. Италия има дълга, е, дългогодишна традиция е, за разработването на изстрелващи ракети. Е, това е част от европейска такава, заедно с италианската на пет на Ариана 5 и Ариана 6 по този начин се разработва едно семейство ракети, които са по-конкурентоспособни. Също времено това води до еволюция на двигателите, на ракетите, които са по-устойчиви на екологични е, влияния. И е, това наистина са, са инструменти, чрез които комисията може да се възползва за достъп до космическото пространство. Сега се е, обсъжда е, разгорещено е, следното. Е, когато е, е имаме особни световно равнище е, такива ракети, е, как е, е, економически да организираме тяхното производство, така че институционалния е, полигон е, или ракета е, се организира е, така, че да ползва пазара без да накърни конкурент продукцията, без да подкопае конкуренцията. Това е една от задачите, една от е, е, така предизвикателствата пред комисията, която в момента трябва да го обсъди, е част от е, стратегията. Е, тук се намесва и е това как една страна би могла да допринесе е, в всичко това. Благодаря много. Благодаря ви за вашата презентация. А сега ще дадем възможност за въпроси и бележки. Господин Маринеско от НП има думата. You, so uh... Благодаря, господин председател. Три въпроса имам. Много добре е, че Корея ни следва в идеите. Въпросът е обаче кога системата за навигационно покритие ще е, покрие всички, цялата територия на Европейския съюз. Това е много важно, за да могат всички страни да имат достъп до тази технология. Второ, какво смятате за европейския бюджет за космос? Какво трябва да се направи за в бъдеще? И трето, какви могат да бъдат и последиците от Брексит за космическите ни дейности, а също и резултата от изборите в Штатите. А, благодаря ви много. Така, много от високо наблюдение направени да че. Благодаря. Кратки и ясни въпроси. Идеално. Господин Занонато, от името на социалистите и демократите има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Кратки и ясни въпроси. Не знам отговорите. Дали ще могат да бъдат е, и кратки и ясни, особено на последния въпрос. Има какво да се коментира. Нека да благодаря на нашите оратори. Много интересни презентации чухме, много интересни и интересни разбираеми бяха и слайдовете. Аз също имам няколко въпроса, на които очаквам да чуя отговор. Първо, вие имате голям международен опит – Считате ли, че четирите стълба на стратегията на комисията ще помогнат на Европа да се конкурира на международно ниво? Ние ще можем ли да следваме е, развитието на глобалните пазари? Като си има предвид какво се случва в е, останалия свят, как е, виждате нашето положение? Второ, ние можем ли да пред, предложим същото ниво на качество и е, равнопоставеност е, спрямо партньорите, които работят в е, космическата област? Как? Това е свързано с първия въпрос, естествено. А също имам и е, няколко въпроса, свързани с е, киберните мрежи и, и, и киберните заплахи към мрежата какво е сътрудничеството на международно ниво за справяне или поне за минимизиране на тези проблеми. И е, един въпрос е, за конкретно положението в Италия. Обеден съм, че господин директорът е, от Италия може да отговори. Първият ми въпрос е Китай и Индия. Те как се развиват? как се разпределя геополитическото съотношение на силите в тази област. Втория ми въпрос е за правителството на Италия. Какво прави Италия, за да подсили собственото си участие в Европейската космическа стратегия? Що се отнася и до политиката, и до дейността на Агенцията за космоса? Добре, е, дори не си и заехте цялото време, също ясно и точно, както и господин Маринеско. Прекрасно. Господин, а, е, госпожа Ван Басилот от ЕКР. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата оратори за интересна поднесената информация. Аз се изказвам от, от името на колегата Тушановски и той ме помоли да поставя следните два въпроса, до известна степен свързани с въпросите на господин Маринеско. Е, едно от ключовите условия за успеха на Европейската система за сателитна навигация е разработването на платки и чипове за Галилео. Механизмите за финансиране, които се управляват от Европейската агенция за сателитна навигация, но считате ли, че тя върши достатъчно? И второ, втория въпрос е по-скоро за бъдещото участие на Обединеното кралство в програмата Галилео. Надяваме се, че Обединеното кралство ще бъде силен стратегически партньор – как виждате въздействието на Брекзит върху работата на агенцията, особено що се отнася до въпроса на сигурността и центъра, който е позициониран в Обединеното кралство? Надявам се, че бях достатъчно кратка и ясна. Председателят, да, разбира се, веднага ни пратихте и в областта на космическата политика. Аз лично съм възхитен. Господин Кордичек. Děkuji. Já bych dodržel tu stručnost mých předchůdců. Mám tři. И аз ще бъда кратик. Имам три въпроса. Първо. Използването на сателитна технология за електронно обаждане. Това сме обсъждали нееднократно в предходния мандат. После, какви са взаимоотношенията ни с космическите програми на Русия и Китай? Тук се зададе вече въпроса за щатите. После, е, летателни апарати за, не, за многократна употреба. Как, какво, какво правиме в това отношение. Председателят, аз също ще имам въпроси, но те май няма да бъдат толкова кратки, за което се извинявам. Въпрос към първия ни оратор за е, ресурсите за вашата агенция е, проблеми с средствата, с персонала. Може ли да ни кажете малко по-подробно, има ли такива и какви са? Второ, Повдигнахте въпроса за сигурността, кибертероризма. Ние отчели ли сме всичко, като си има предвид, че Галилео съвсем скоро ще започне да действа? И още един въпрос. Как бихме могли в по-добра степен да съобщаваме за успехите ни в тази област. Вчера в присъствието на госпожа Бенковски и господин Шефчович се повдигна този въпрос и той е изключително важен. И въпрос към господин Батистон. Европейската а, дейност в, в космоса съвсем не е проста. Сцената е много сложна. Как можем да изчистим нещата? Как можем да ги направим по-ясни, дори за нас, депутатите? Ролята на Европейската агенция за космоса, ние ги поканихме на следващото ни заседание в края на ноември. и е, ще поставим този въпрос, който е много важен за нас. И трето, достъпа е, до космоса се променя много бързо вече и е, в част, и частни предприемачи имат достъп може ли да ни представите така какви са вашите идеи за това как Европа ще има достъп до космоса? Може би в космическото пространство вече няма да има достатъчно място за всички. Кой от вас иска да вземе думата да отговор... да зададе въпроси? Не. Няма други. So thank you, Mr. Chair. I will uh, start благодаря, господин председател. Ще започна с въпроса на господин Маринеско. На първо място във връзка с покритието на ЕГНОС – Всъщност ние разработваме нова версия, която да подобри покритието за всички 28 държави членки. Да, има някои гранични случаи, които са в периферията, в Южното Средиземноморие и в Северо източната част на Европа. Идеята е наистина да разширим покритието дори извън Европа, а също така да имаме и станция в северната част на Африка, но това начинание не е никак лесно. Що се отнася до а, отпускането на бюджет от Европейския съюз за космическата дейност, дали е достатъчно? Нека огранича този въпрос до глобалната сателитна система. Що се отнася до тази система, бюджета, който е отпуснат на този етап, е адекватен, но със сигурност очакваме да видим как, как ще се развият нещата през следващия финансов период, така че всички елементи, целият капацитет да бъде обхванат, защото става въпрос за ново поколение на системата и разбира се, ще се изисква и допълнителен бюджет за това. Що се отнася до двата последни сложни въпроса Брексит и изборите в Съединените щати? За Брексит имаше още един въпрос от страна на госпожа Ван Бюсит. По отношение на Брексит мога да кажа, че Линията, която се следва от нашата генерална дирекция за растеж, е да не предрешаваме изхода от преговорите, които следва да започнат скоро. Имаме специална работна група, която следва да анализира потенциалните критични точки, но не сме предприели никакви конкретни стъпки. Изчакваме и на този етап това извършваме в тази посока. Аз лично се старая да гарантирам и да запазя човешките ресурси, които са от Обединеното кралство, но това е предизвикателство. Що се отнася до последните наскоро проведените избори в Съединените щати. Няма да навлизам в подробности, сложен е въпроса. Но ми се иска да засегна темата за взаимоотношенията с Съединените щати, защото това е важно. когато бях във Вашингтон, а, разговарях с един а, експерт. А, той ми каза, виж какво, Карло, а, преди известно време допуснахме грешка по отношение на Галилей. Сега отчитаме а, стойността и значението на системата. И знаете, че през юли тази година стартираха преговорите между комисията и американската администрация, което е нещо много важно. В този мандат първата среща ще се се проведе в Прага. И смятам, че това е признание за Европа, че избора, решението, което беше взето преди време е правилното. А сега по въпроса на господин Занонато. Дали четирите стълба на космическата стратегия са способни да бъдат конкурентно способни на международния пазар. Смятам, че това е така. Господин Батистон посочи също, смятам, че това е така и наистина стратегията е прецизна, амбициозна. Тя трябва обаче да се превърне в конкретни стъпки, но там можем да открием елементите, които да ни позволят да бъдем водеща, да имаме водеща роля в, на световния пазар. Имаше и въпрос как можем наистина да подобрим конкурентоспособността предвид други а, сили в космическото пространство. Господин Батистон показа няколко слайда в презентацията си и става ясно, че Европа има един проблем, а именно разпокъсаност. Разпокъсаност в различни а, области. Видяхме един пример на национално ниво. Но позволете ми да добавя, че на европейско ниво можем да работим по-добре защото в крайна сметка пространството е разделено на различни генерални дирекции и едната не винаги знае какво правят останалите. Ето защо си мисля, че трябва да направим нещо, така че да повишим информираността, какво може да донесе в различните сектори космическата дейност, а в областта на морското дело, железопътния транспорт и така нататък. Трябва да положим усилия, за да свържем отделните действащи лица. Имаше, освен това, и въпрос отново от господин Занонато за а, заплахите за сигурността. Дали има критични ситуации в това отношение. И тук чухме а, и допълнителен въпрос от господин Бузек в тази насока. Позволете ми да отбележа следното. Ще се фокусирам, разбира се, върху глобалната навигационна сателитна система. В това отношение винаги говорим за сигурност и рискове. Не можем да допуснем, че можем да елиминираме, да отстраним проблема. Винаги има някакъв остатъчен риск. Мисля, че системата е разработена адекватно, за да се справи с подобни заплахи. Проблемът е, че заплахата за сигурността не е фиксирана, не е статична. Тя се развива, айде да не казвам всеки ден, но редовно. А, и е трудно наистина да се проследи това развитие. Това за мен е критичният момент. И това пряко засяга глобалната навигационна сателитна система. Много внимание е насочено към функционирането на системата, така че като цяло мисля, че добре се справяме. По отношение на въпроса на госпожа Ван Бусюит а, за Галилей, аз вече ви споделих какви са добрите новини, които достигнаха до нас съвсем скоро. Като цяло смятам, че около 40% от а, а, световните модели а, са функционират на базата на данните от Галилей. Това означава, че системата не е напълно разгърната, но това е в резултат от усилията положени от агенцията – и тук мога да кажа, че наистина тук поддържаме контакт, комуникация с основните действащи лица Америка, Азия и така нататък. За съжаление, няма толкова сериозно присъствие в Европа. Има само а, един субект, който а, може да присъства на тази важна маса на преговорите. Ето защо Европа може да направи много повече тук. Един основен елемент е свързан с бюджета, който се отделя за разработването на приематели 100 милиона евро в тази финансова рамка. Дали това е достатъчно? Никога не е достатъчно. Като цяло в Европа не инвестираме толкова много в разработването на приемници и приложения в сравнение с Съединените щати. Така че това е област с оглед на финансова, бъдещата финансова рамка можем да положим повече. Отговорих на въпроса за Брексит и накрая последен въпрос за ресурсите, нещо, което постави като въпрос господин Бузек. като цяло има 103 тази година ако разгледаме измерението на инвестициите, които се отпускат, ако разгледаме различните посоки а, и насоки, а, в които работи агенцията, мисля, че наистина има ежедневни предизвикателства. Но въпросът е по-скоро, че разчитаме най-вече на консултантска външна дейност и изнасяне на производството. А, това, разбира се, не е рентабилно, нещо много много скъпо. И по отношение на в тази връзка проблемът идва и от това, че има договори с а, а, субекти извън агенцията. Така че наистина тук трябва да поработим с а, Генерална дирекция Растеж, за да намерим по-добро равновесие между а, дейността, ресурсите и наличността. И последно, а, по отношение на комуникацията, наистина много удачен въпрос. А, винаги а, има някакви трудности, но трябва наистина да поддържаме комуникация и да представяме ползите, които идват от дейността в космическото пространство, от навигационната система и има конкретни примери. А, може би някои от вас са се запознали с а, един конкретен а, пример – doing on on space, not only GNSS, but in all the different area. And... Имаше един а, обект, а, тук, а, който посети много а, страни в Европа и така достигна до 1 милион а, души. А, Така че това е един конкретен пример за една по-добра комуникация и представяне на информацията в публичното пространство. Thank you, Mr. Господин Батиста, заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз ще коментирам някои от въпросите, които всъщност получиха отговор от е, колегата. Бюджета. Според мен различни анализи показват, че инвестицията в космоса има възвръждаемост от 6 до 7 пъти в зависимост от типа инвестиции и приложения. И това, този, тези, този тук проучвания са правени нееднократно в различни страни, т.е. са достатъчно надежни. Всичко, което правим в космоса, всъщност е добре за обществото и за економиката. Европа 500 милиона души може да си позволи да инвестира много повече в космоса. Сега, както се казва на английски, горната граница е небето, но има смисъл от инвестиции, защото те е, задвижват економиката и предоставят по-добри стандарти за живот би следвало да търсиме по този начин и развитие на економиката и повече ресурси. Трябва да сме достатъчно открити към тези възможности. Европейската комисия в последното десетилетие е, тотално промени картината в космоса, но все пак е, щатите си остават водещи. Въпроса за Доналд е, Трамп. Аз е, бях в Штатите в тази вечер. Разговарях. Но 50 милиона са гласували, нали? Много вълнуваща нощ беше. Но ясно, че нещата ще се променят. Е, повече или по-малко ще се променят. Но Европа е, трябва да си посрещне предизвикателството да се справи сама в някои области, защото това е и предизвикателство, и възможност. Става дума за е, ситуационно наблюдаване, за навигационно покритие и така нататък. За наблюдение и проследяване. Важно е да бъдем с е, положителна нагласа. А, коментарите на господин Занонато, ако мога сега да отговоря за четирите стълба в космическата стратегия, дали те са правилни. Според мен Работата, свършена от комисията в съставането на тази стратегия, е много добре свършена и ние оценяваме високо. Ние от името на Италианската космическа агенция се опитахме да допринесем в максимална степен. Така че мога да кажа да, стартът е отличен. Трябва да сме наясни, че дейността в космоса на Европейския съюз е съвсем не отдавнашна в края на кращата няколко десетилетия главно в последното. А междувременно има други страни, които са постигнали много резултати. Така че резултатът е добър, от, от, отразява отлично настоящото положение. Сигурно след няколко години ще бъде преразгледан. Сред многото елементи, които са включени в стратегията, има един, който ме е, притеснява най-много. Не е въпроса с средствата. Средствата са политическо решение. Е, не е проблем и технологията. В Европа има отлична технология и индустрии, които могат да осигуряват съответните технологии. Има обучени специалисти. Проблемът е за менталитета, отбягващ риска в нашия континент включително и за инвестиции, за економически инициативи, за развитие на компании, за използване на резултати от научни изследвания и така нататък. При нас културата е да избягваме е, риска. От татък океана те смятат, че и да не успеят, ще опитат отново и накрая нещо ще стане смятат, че си струва да се поеме риска. И за мен това е основното, в изключително най-важното. Ние може да си приемаме документи, стратегии, решения. Въпросът е за културата, за отношението, за менталитета. Тук ние обединяваме различни култури и те следва да се стимулират една друга, но за изследванията в космоса, индустрията в космоса е много важно да имаме менталитета да можем да сграбчваме на момента промените, бързите темпове на развитие. Що се отнася до Китай и Индия, според мен тук се показва как науката и технологията могат да са в помощ на дипломацията. Дипломацията посредством науката е много, много важен инструмент за създаване на връзки, които в края на кращата са мостове между различни култури и в трудни времена, които могат да помогнат за сътрудничеството. С Китай имаме опит в сътрудничеството. Нека, нека да си сътрудничим по научни изследвания, по изследване на космоса, мисии до Марс и така нататък. Това ще отвори и економическите, индустриални и политически отношения, които много по-трудно се отварят. Така че много трябва да работим в това отношение. За Италия отговорих. Че ти аз трябваше да ми кажа. Така. И наистина това се оказа доста е, така удовлетворително, защото е, това лято е, се намериха допълнителни средства, които насърчиха економиката и обществеността е, да, да, да си сътрудничат. Е, частния и обществения е, сектор. Сега на вашия въпрос, господин председател. Ваш, е, тази е, е, космическа панорама на Европейския съюз е доста сложна. Преди Лисабонския договор, преди да е, имахме националните агенции и ЕЗА и нещата си вървяха съвсем а, е, гладко. Ролята на Националната агенция беше ясна, на Европейската агенция беше ясна и Е, Европейската агенция, е, нейната роля беше да намира достатъчно средства да, е, за по-крупни проекти, за комуникационни технологии, за наблюдение, неща, по-крупни проекти, неща, които на, на, на ниво национална агенция не бяха възможни. Откакто си постави си такава амбициозна и важна задача, такава стратегия на Европейския съюз, се зароди един така елемент, е, е, скрит елемент на конкуренция между двете, двата органа. И ако не намерим начин да изясним кой какво прави, какви са правомощията на, на всеки и се разграничим техната територия, това ще продължи да, да е, създава проблеми. И аз съм е, отскоро в е, тази област, две години и половина, така че мога да привнеса един по-свеж поглед към е, нещата. Но а, усеща се именно усеща се е, има ново, е, ново дошли в това уравнение, нови фактори в това уравнение, е, които баланса се променя. от една страна това създава огромни възможности, хоризонта се разширява за нови знания, за изследвания. И наистина комисията в това отношение има много е, е, значими е, е, компетенции. И, и, но е, проблема е именно в неяснотата в разпределение на е, ролите между двете. Е, като говорите ЕЗА е, е и Европейската комисия. А какво ще кажете за Европейската сателитна навигационна агенция? GSA, това е опита, усилието на, на комисията да, да, се, да бъде технически компетентна в дадена е, област. И нищо лошо няма в това. Е, е, Галилея е европейската инфраструктура. Честно казано, това не може да е органа, който е, трябва да я е управлява, да я е ръководи. Това е такава крупна програма, такова мощно начинание. Всъщност ЕСА се бори за тази отговорност, конкурира да, да получи тези правомощия. Значи, Агенцията за сателитна навигация е регулаторен орган, така ли, подобен на комисията? От гледна точка на правителството, да. Значи аз работя с държавите членки и комисията. Но въпросът е, че ударението в работата на агенцията е опера административна дейност и е, предоставяне на услуги. Значи това идва след работа на Европейската космическа агенция. Разработват се нови технологии и в нашия случай е, ние просто ние е, поемаме една е, система и, и я насочваме към определени услуги, към тук вече няма съперничество. Има е, друг е, пример, Юмисат, от преди 20 и повече години. Това беше, идеята беше да е така като е, един, една издънка на, на ЕСА. Значи Европейската космическа агенция не е регулаторен, това е въпросът ми, регулаторен орган. Или да, или не. Не, тя няма, ня, Е, тя е, е, има роля при формулиране на индустриални политики, но не мисля, че има черти на контролен, регулаторен орган, характер на регулаторен орган. Друг въпрос за достъпа до космическото пространство и е, няколко други конкретни идеи, които спомняхте. Изстрелването на една ракета е трудна, но няма да повярвате, печеливша дейност. За да за да бъде печеливша, е, трябва е, е, броя на, на, на тези изстрелвания всъщност е, е функция на, на е, определя печели, дали е печеливша или не тази е, дейност. Е, начина по който економика действа, във всички случаи трябва да има публични инвестиции. Дори да вземем е, спе, 6 е, тук е, е, имаме два, се балансира между търговски и комерциални обществени услуги. Ако е за поем отговорността да отговаря на пазарните нужди но е, е, това е, това е, е отговорност, която е, е минава в ръцете на Ненеза. Е, това е от близко бъдеще тези доставчици на, на изстрелчите ракети ще бъдат ще действа самостоятелно. Комисията използва тези е, изстрелващи е, установки за конкретни цели и правото Европа да ползва пространството независимо, автономно е право, което, с което компромиси не могат да се правят бизнес модела трябва да е, действа в крайна сметка или да, да се срути. Не можем да допуснем Русия, Китай, САЩ, дори е, някой частен капиталист да следва бизнес модел, в който е, има е, вноски от. Е, е има принос от обществени средства. Това е невъзможно. Може би не разбрахте моите въпроси поради преводи, не съм сигурен, но ако не възразявате, ще повторя е, въпроса си на английски, френски, испански или немски. Първо, какво ще кажете за екологичните потреби на Галилей? Второ, има ли в момента сателити и спътници в програмата Галилей в космоса? И трето, какви са връзките е, на, в космическите програми между вашата агенция, Русия, Китай. В момента как е, стоят нещата? И трето, идеята за повторна употреба на ракети, е, изстрелващи установки, двигатели и други излезаха повече въпроси, отколкото в началото, което е несправедливо. Трябва кратко е, да отговорите, защото има и втори панел. Ще е, поема, ще отговоря на първите два въпроса накратко. Извинявам се, че не, не, е, не ви преведах, не, не отговорих, но имах проблем с е, слушалките. Първо въпрос е e-call електронните, електронните оба, е, обаждания. А, значи всички е, е, автомобилопроизводители в е, Европа е, са обхванати чрез Галилей. Е, мисля, че това е добър пример на това как е, регулирането може да помогне на пазара да, да, да поеме това е един отговор, мисля, на вашия въпрос. GNSS е в е, много добра позиция. Е, това е много важен въпрос за 2018. Колко спътници имаме в космоса? 14. Следващата седмица на 17 ще бъде изстрелен, ще бъдат изстреляни е, 4 е, за първ път четири е, ще бъдат е, изстрелени от Френска Гвиана, така че ще станат 18 общо. Наистина Галилей да бързо напредва. Благодаря, че повторихте въпроса, защото наистина пропуснах. Питате какво е конкретното ни сътрудничество с Русия и Китай. С Китай имаме научни е, разработки в два, е, две сфери. Лунарно картиране. Използваме данните, които се получават е, на един от, една от луните обсерватории на Китай. И ние допринасяме към картиране като използва, картирането, като използвам тази многоспектърна информация, за да е, изготвим най-така авангардни съвремени е, луни, карти на Луната. Другата е свързана е, работа с геофизика и е, земетресения, явления, които могат да бъдат проследени от е, е космоса. Е, тук се намесва и темата на космическа дипломация. Това е нова конкретна форма на сътрудничество с тях. Е, е, работим по и е, управлявани от хора космически станции и конкретното им приложение. С Русия работим е, по апликация в областта на е, климата и екологични проучвания. Разширяваме е, нашите технологии в геостационарна орбита, за да проследяваме промени, климатични промени с съответно приложение в селското стопанство и екологията. Това са примери на неща, по които работим в момента. Европейската агенция започва е, изследвания по приложимостта, по Прометей, например, Прометей е нова програма, която се обсъжда е, като едно от е, средствата за е, бъдещите ракети Ариана 7 за намаляване на разходите. Благодаря, благодаря на е, ораторите за техните Представения на темата. Много беше интересно, също не задавалите въпроси. Сега да минем на втория панел. Господин Тарторо и господин Пронарио и двамата са е, да заповядат, ако обичат, в президиума. Ще започнем с е, господин Тортора, който е директор на Европейската на Европейския институт за космическа политика. Това все още не е агенция. Е, когато се срещнем следващия път на комисията, вероятно ще е и агенция. Сега е институт. Доколкото разбирам, това е научно-изследователски е, институт, е, научно-изследователски, технически, технологичен може би ще занимава и с е, фундаментални изследвания пък и други е, иновации. Интересно ще е да чуем от вас е, е какво точно прави е, този институт за космическа политика. Благодаря, господин Бъзик. Изключително се радвам, че съм тук е, в качеството си е, на директор на този институт. Бях назначен само преди няколко месеца. Европейския институт за космическа политика е всъщност мозъчен тръст който се занимава с проучвания за това какво би било добре в развитието на европейските политики за космоса и също така и наблюдения за това какво се случва в останалата част от света. Ние сме базирани в Виена, където е много удачно да наблюдаваме подобна дейност и Виена е отворена към света, там присъстват ООН, е, има много дейност, която се развива там, там се провеждат и международни преговори, дискусии, свързани с космоса. Това горе-долу е мисията на нашия институт, който представям днес. Днес искам да говоря за въпроса за конкурентноспособността. Но преди това искам да отправя благодарности. Обикновено благодарностите се запазват за края, но нека започна с тях сега. Благодарности на заместник председателя на Европейската комисия Шефкович, на комисар Бянковска, на Европейската агенция за космос за това, че изведе програма, темата в основните приоритети. Във всички случаи стратегията е много добра инициатива. Доклада за Европейската стратегия за космоса се появява абсолютно на време. И е, естествено искам да благодаря и на Европейския парламент, който подкрепи този процес, защото този процес е, е изключително важен. Аз е, ще говоря единствено и само за въпросите, свързани с способността. Първо, най-важното е да дефинираме какво точно разбираме под конкурентоспособност защото това не е една абсолютна даденост. Това е относително понятие. Тя непрекъснато е в процес на сравняване. Едни се сравняват с други. Не може да бъде застопорена в един вид. Винаги е въпрос на това какво си направил и да отчиташ какво е развитието на дейността на останалите участници в този процес, т.е. на твоите конкуренти от други части на света. Именно по тази причина конкурентоспособността трябва да бъде подобрявана и то безмилостно. Това е игра, която никога не прекъсва. И ако ще трябва да бъде подкрепена, то ще трябва да бъде подкрепена за винаги. Може би звучи обезкуражаващо, но това е факт. Дори когато конкурентите ти не правят нищо, тогава има още повече основания да бъдем по-активни в съответната дейност. Една от трудностите е, че когато искаме да бъдем ефективни по отношение на конкурентно способността, е много трудно да оценим къде се намираме, и как може да бъде направена тази оценка. Няма друг начин, освен да се излиза на международните пазари. И на базата на този постулат, според мен, ние бихме могли доста оправдано да бъдем уверени, че европейската индустрия е конкурентно способна, защото тя показва своята конкурентна способност във всеки момент, в който има възможност да се състезава на открити и е, справедливо търгуващи пазари. В момента 43% от продажбите на 2015 година на търговските пазари са, осъществя... са били осъществени от европейската индустрия. Конкурентно способността е измерение на индустрията в края на краищата. Първо, какво се случва с науката? Никой не поставя под въпрос факта, че когато се мисли какво трябва да се прави, трябва да се обърнем за съвет от, към научната дейност, научната сфера. Но въпросът е какво да се прави, когато трябва да се подкрепя конкурентоспособността. А ако реално искаме да работим по този въпрос, тогава трябва да разчитаме изцяло на оценките или до много голяма степен на оценките на съответните научна общност. Индустрията също има възможност да оцени е, въпрос, е, така, целите на конкурентоспособността примерно формулирането на институционална мисия, но ако искаме да подкрепяме е, конкурентоспособността, трябва да дадем възможност индустрията да определя темпото и задачите. А иронично в момента европейския процес, разработването на работни програми, е, на публични на, е, на програми за научно изследване, индустрията е само в консултираща роля, а тя трябва да върши много повече. По-скоро трябва да се очаква от не, да се изпълняват нейните искания, не само да се отбелязва но ангажимент от нейна страна как да се е, дефинира какво е необходимо да се направи. Така, първия въпрос е защо е необходима публична подкрепа на конкурентоспособността и бързия отговор на този въпрос е защото трябва да има равнопоставеност с конкуренцията. Защо? Защо е толкова важно тази равнопоставеност? Защото размера на вътрешния ни пазар е силно е, е много по-малък от този в останалата част на света. Голям дисбаланс е това. И в такъв смисъл институционалното търсене в Европа е много по-ограничено, отколкото в други части на света. Штатите, Русия, Китай и другите космически сили. Както казах, европейската индустрия реализира 43% от продажбите на външния пазар, което означава, че само 57% от продажбите са на институционално търсене, което в другата част на света е от 80% нагоре. В Китай 100%, е в Индия също много, в, в Япония пак 100%. Така че е необходимо да си даваме сметка за този факт. Тоест, че е, публичното търсене в Европа не е съизмеримо, е, съизмеримо дори с економическата тежест на европейската космическа индустрия. Второ, е, за какво става дума всъщност? Какво трябва да се постигне? Е, трябва да се постигне неограничен достъп до последните постижения на всички космически технологии. Ние не можем да си позволим да не предлагаме последните постижения. Ако не можем да го направим, било то е, за институционалните си е, клиенти или търговските си клиенти, ще бъдем изхвърлени от пазара. Тоест е, въпрос на оцеляване е да предлагаме най-модерната технология на разу... в... при разумни економически условия. Именно това трябва да се отчита, когато се разработват работни планове и програми. А как да оценим и как да постигнем това? Както казах, да се разчита на оценката на индустрията, на отрасъла за нуждите. В Европа Европа в момента се намира в много благоприятно положение в това отношение, защото няма друга част на света, където индустрията, представители на индустрията са в състояние да седнат на една маса и да излязат с пътна карта, която да е приета с консенсус за това какво е необходимо. Това именно е явление, което трябва да бъде използване в максимална степен. Също така трябва по отрасъл да се изработят приоритети дали наблюденията ще са приоритет или навигацията, това е въпрос вече на политически решения но във всеки отделен сектор приоритетите е, трябва да бъдат формулирани от е, съответната индустрия. Второ, трябва да се е, постигне много високо ниво на технологическа готовност в публичните научно-развойни програми, защото за момента те са твърде много, е, са, твърде много съсредоточени в подготовката на, дъл, на бъдещето в дългосрочен план, което не е лошо. Но когато се борим за конкурентна способност, не е това начина. Конкурентна способността е свързана с много високо ниво на техническа готовност, защото индустрията има нужда не от технология, а от вече готови продукти. И, както казах, европейското институционално търсене е, е много по-ограничено в, в сравнение с размера на европейските на европейската индустрия. Трябва да се разработва, разбира се, да се развива и домашния пазар, вътрешния пазар за услуги на базата на космически технологии и в такъв смисъл инициативата е много удачна. Възможно са и някои други неща, които не се изразяват в финансов подкрепа за индустрията, но все пак са важни. Примерно економическата дипломация за космоса, което комисията под подхваща в стратегията си. Достъп до финансиране за космоса също помага много и особено подкрепата за малките и средни предприятия. Има и други нефинансови е, аспекти. Примерно, предсказуемост на бюджета, дългосрочни политически ангажименти, прозрачност и стабилност на разпоредбите, а също така и сигурността на инфраструктурата. Всичко това са условия, които трябва да съществуват, ако реално искаме да стимулираме частни инвестиции в, цет, в сектора. Това са задължителни условия. разбира се, и иновативни схеми за държавни поръчки. В края на кращата това е свързано и с развитието на институциите и взаимоотношението им с индустрията. За сигурността се говори. и Ще се върна на темата след малко. Основният момент за развитието на политика на подкрепата за космоса, за първ път федералното правителство в Штатите реши е, да смени позицията си на много мощен клиент към позиция на потребител – което си носи своите последици за индустрията, за агенциите и за институциите. И въпросът е доколко Европа е готова да направи същото такова изместване на ролята. Това е много интересна тема за дискусия. И в заключение мисля, че си изразходих времето. Нека да коментирам няколко теми, които не се засягат в настоящия доклад, но които биха били много интересна тема за бъдещото развитие на космическата стратегия. Една от тези теми е сигурността в космоса, защото новите пространства си носят нови заплахи. И те не са свързани само с е, увеличаването на отпадъците, но и на участващите в процеса на завладяване на космоса. После е, установките за извеждане в е, орбита или ракети, носители и пускови установки, това също трябва да бъде отчетено. После киберпространството. R6 и Vega са установки, които могат да позволят да се посрещнат голяма част от сегментите, които търсят малки пускави установки, но в момента не това е, е, е проблема. Пазарът се развива изключително бързо и ние трябва да можем да отговорим а, на търсеното. И, и въпросът е дали институциите трябва да се намесват или трябва да се остави тази еволюция на частния сектор. В другия край а, на съображенията са тежките устан... пускови установки. А, Знаете, че в момента се разработва такава в Штатите и е, всичко, което ние бихме могли да направим в бъдеще, в е, контекст на международно сътрудничество за изследване в е, космоса, ще има нужда от големи, големи ракетоносители. носители. Следващата тема е законодателството за космоса управление на трафика и управление на космоса като цяло. Така както има управление на въздушното пространство на Земята, трябва да има и такова за космоса. И съвсем съвсем накрая е, са космическите изследвания. За момента ние не сме наясно Какви са намеренията, какви са амбициите на Европа в това отношение? Много се дискутира този въпрос на международната сцена и ние трябва да се присъединим към тези дискусии. Благодаря. Следващия участник е и наш е, докладчик е, е европе... румънския астронавт Димитри Дорин Принарио член на борда на Румънската космическа агенция. Преди 30 е, години и повече астронавт. Много сме заинтересувани да чуем какво имате да ни кажете. Шодиенс. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, аз съм 103-я човек от тази планета, който има възможност да види красотата и раните на планетата Земя от космоса. Планетата Земя е уникална. Не се виждат граници, интереси, интриги или пък кризите на планетата Земя. Вижда се само уязвимост. Шокирани сме от това колко тънка е атмосферата, която трябва да гарантира живота на Земята, от онези, които пренебрегват значението за това колко замърсена е земята и така намаляват зелените бели дробове на земята, което лишава земята от кислород и по този начин застрашава съществуването на бъдещите поколения. На базата на този опит наистина имам представа до каква степен науката и технологиите са от значение, а също така и ролята на устойчивото развитие, желанието и международното сътрудничество и какво ние, човешките същества, можем да направим, за да защитим и гарантираме нашите инвестиции в бъдеще, ценностните ни като хора и като съюз и като нации. Аз участвах наскоро като член на една специална работна група за разработването на изследване за космическата сигурност за Европа. Ще споделя няколко наблюдения от това проучване. Около 1300 спътника са в орбитата на Земята, които се управляват от 80 различни страни и организации, което предоставя изключително много услуги за милиарди хора. Европейския съюз в момента има 18 сателита в орбита и над 30 планирани за следващите 10-15 години. Заинтересовани страни от граждански и военния сектор използват космическите системи за разрастване на дейността си, в това число наблюдение, проследяване, рано предупреждаване, навигация и комуникация. По отношение на Коперник, водещ доставчик на данни за наблюдение в целия свят, който разработва доста, на достатъчно а, високо ниво авто, независимостта за подкрепа на европейските политики и има необходимост от прозрачно управление, насърчаване на бизнес средата и допълнителни инвестиции. По този начин ще се балансират услугите, които да бъдат отворени и да могат да се използват, като се защитава нивото на сигурност на данните. Използването на Коперник за, е, увеличава е, потенциалните заплахи за системата, което означава обаче, че трябва да се направи приоритизиране на съображенията за сигурност. По отношение на Галилей, Европейската собствена сателитна система и Европейската служба за пози... навигация и позициониране, които дават възможност за получаване на прецизни данни и които се използват в авиацията, морското дело и други дейности в в Европа. Проекти, които в момента са в напреднал стадии се фокусират върху необходимостта от това да се засили пазара и участието на публично и частно ниво. По този начин обаче трябва да засилим законодателната рамка с нови законодателни и незаконодателни предложения. Съществуват примери за електронни обаждания и дигитални тахографски а, норми, които да а, спомогнат за а, изпълнението на европейското законодателство. Освен това, трябва да се разработи и допълнително пълното покритие на ЕГНОС по отношение на по-прецизни данни и криптиране. Същевременно има необходимост от конкурентно способност на европейския сектор, така че да се гарантира силната позиция на Европейския съюз и да може да развие напълно капацитета си, като по този начин управлява собствените си системи, които варират от технологична независимост до пълна сигурност. Европа се нуждае от независим достъп до космоса и поради тази причина Европейския съюз трябва да насочи усилията си към сигурността и отбраната, така че Европа да може да има достъп до космоса. Приветствам ангажираността на комисията за подпомагане на дейностите в областта на развойната дейност, разработването на нови схеми, които насърчават иновациите и новите подходи към инвестициите и партньорства с сектора, което означава публично-частни партньорства на базата на договорни взаимоотношения и съвместни технологични инициативи евентуалните възможните инициативи, предложени от господин Маринеско на базата на пилотни проекти в областта на иновативните технологии, например иновативни материали за космоса, ще дадат възможност на комисията да тества сектора на Европейския съюз, да насърчи конкурентоспособността и фондовете за, и средствата за публично-частни партньорства. Всичко това трябва да почива на стратегията стратегически подход от гледна точка на сигурността. Стратегическата космическа инфраструктура е заплашена, тъй като системите са подложени много заплахи, включително изблъсъци с космически отпадъци и други обекти, прихващане на сигнали, кибератаки, а също така и евентуални атаки от антисателитни оръжия. Подобни нарушения в космоса също поставят под риска дългосрочната устойчивост на средата. Справянето с подобни заплахи изисква голям набор от инструменти тъй като тези заплахи и реакцията спрямо тях засягат много заинтересовани среди а, страни в а, гражданския, търговски и военния сектор. Ето защо а, справянето с тези заплахи изисква обединен отговор. Европейската общност може да извлече ползи от общо стратегическо мислене, което да намали зависимостта от външни субекти и да помогне да се гарантира по-голяма сигурност и устойчивост развитието на системата за проследяване и а, Информираността при използването на системите подобрява възможността да се разбира по-точно космическото пространство и неговото развитие. Ефективното защитаване на а, космическите активи изисква използването на засилена политика за сигурност на базата на технологични и финансови а, решения по време на всички фази, от програмите до операциите. 2016 година е от критично значение за космическия сектор и сигурност в Европа. Галилей и Коперник са важни програми, които да осигурят сигурността в гражданския сектор и сектора на отбрана. Освен това, новата стратегия на Европейския съюз за политиката за сигурност вече е факт. Европейския съюз подготвя плана за действие за европейска отбрана, което се нуждае от допълнителна синергия. Освен това, комисията изготвя нова стратегия за Европа, за космоса и ЕСА също се очаква да публикува своята политика. В тази връзка една обща концепция за космическа сигурност е от много важно значение за бъдещите начинания. Същевременно има нужда да се поддържа диалог с стратегически партньори, да се използва економическата дипломация и търговската политика, което да даде възможност за нови пазари за европейските компании за справяне с глобалните предизвикателства. Мисля, че отнех по-малко от 10 минути, господин председател. Благодаря ви за за вниманието. Благодаря, много интересно. Благодаря за интересната ви е, слово. Това, което ни казахте, беше наистина вълнуващо. Сега е, въпроси и отговори. Господин Маринеско. Господин Тоторов всъщност представи много добре въпроса за конкурентоспособността, което е важно и за е, индустрията и за гражданите, за нас, това означава, че европейските граждани, европейските институции ще имат достъп до същите, а дори и до по-голям набор от услуги, като, както други. И то на по-високо равнище на, и при по-добро качество. Интересуваме какво смятате? Какво мислите по въпроса? Дали Европа в това отношение ще бъде на е, същото е, съизмерима с е, Азия или САЩ? И какво трябва да се направи, ако искаме да сме наравно с тях в бъдеще? Защото имаме спътници в космоса, но трябва да ги използваме. Какво трябва да се направи, за да ги използваме ефективно, така че да, е, от това да има полза и за економиката и за гражданите. И е, господин Тотора всъщност спомена е, изследвания сега към вас, е, който сте били в космоса. Какво мислите за, за изследванията? Дали трябва да участваме повече в този вид е, космическа дейност? защото не мисля, че в момента имаме някакви планове за бъдеще в това отношение. Интересно ли е, заслужава ли да се е, заемем с такава дейност или не? Според мен е много добре да почнем да мислим за това. Или да развием, да наблегнем на тази дейност е, в Европа в по-голяма степен. Благодаря. Е, господин Кохличек. Бих искал да поставя два въпроса. Първият е конкуренцията е важна. Другото, е, което ни е нужно, за да изстрелваме и да проследяваме е, действието на спътници. Тоест, е, неща, които не трябват и за спътници, и за е, ракети, пък и за всякакви други е, установки на Земята. и е, как е, сме съпоставими с е, други страни, САЩ или трети страни. И как гледате на това Европейския съюз да се вземе с е, изследване на е, космоса, не около земното пространство, т.е. други планети, е, от, извън нашата система, не само да изпраща спътници. Сега господин Тортора, директора на е, Европейския институт за космическа политика, въпросът ми е към вас. Вие като институт до каква степен участвате в програмите на, по Хоризонт 2020? И какво да направим, така че Хоризонт 2020. Всъщност, вашата презентация беше обща, доста обща. Хоризонт 2020 ни дава е, едно промиш... Е, предимство, конкурентно предимство. Е, какво мислите по този въпрос във връзка с вашата област, с космическите изследвания? И трети въпрос. Успехът в космоса зависи ли от това САЩ да се превърне в е, е, е, правителството на САЩ да се превърне в потребител Същото се отнася и за Европейския съюз и държавите членки. Сега все още сме отдалечени от нивото и полицията на позицията на САЩ. Идеята за лунно селище, вие бихте ли подкрепили такава идея? Въпросът може би е насочен към двамата оратори в този панел, защото е важен генералният директор на ЕСА е, предложи нещо такова, той ще, с него ще срещнем след няколко седмици. Как да насърчаваме частните инвестиции в е, космическите изследвания? ЕФСИ добър инструмент ли е за целта? Европейския фонд за стратегически изследвания. И други въпрос към нашия гост от Румъния, господин Пронарио – Европейския фонд за отбрана, който предложи е, Жан-Клод Юнкер, може би ще помогне да се използват е, е, активите на, европейското космическо пространство за такива дейности. Какво мислите по въпроса? Какви са основните заплахи за нас в Европа в това отношение, технически, политически, финансови, може би. Финансови със сигурност винаги парите, парите никога не стигат. Така че ако обичате да отговорите на въпросите на моите колеги и мое, не моите въпроси. Благодаря ви за интересните въпроси. Първо, на господин Маринеско. Не виждам защо Европа трябва да се срамува от това, е, от е, това, което прави в момента. Мисля, че Европа е, е, така на има доста прилично място в международен мащаб в тази област. Е, научните изслед... космическите изследвания, наблюдения, е, изстрелване на е, сателити. Мисля, че в, във всяка област Даже бих казал, че в е, е, космическите изследвания ние сме една от малкото области, в които имаме водеща роля и имаме едно доста завидно място в сравнение с другите е, в крайна сметка ние постигаме много, изразходвайки на глава от население много по-малко средства за целта. Питам се, това е по отношение на, на конкуренцията, конкурентоспособността на Европа и качествата е, и нейните постижения в този отрасъл. Сега, когато става дума за а, е, космически изследвания или а, е, излизане в а, а, космоса, Казва се, е, обикновено е, не е сега момент, имаме други проблеми, но дори, дори е, да, да, сме, да имаме излишък от средства, едва ли Европа сама ще се занимава с а, космически изследвания. А трябва да преформулираме въпроса. Европа трябва да присъства в международното сътрудничество в отношение в бъдеще, защото и това е неизбежно. Сега има едно е, тенденция, предвиждане, е, отдалечаване на, на целите, изследване на Слънчевата система и отвъд. Е, и личната ми реакция Европа, която има амбициите да бъде едно общество, почиващо на знанието, определено трябва да има място в това начинание. Така че отговор на въпросът ви е да, ние трябва да имаме амбиции в това отношение. Е, но в момента такива не, не виждам. Сега за е, е, SST и е, проследяване на е, това, което се случва в, е, около земната, в орбита около Земята. Сега по програмата за е, наблюдение и проследяване в космоса, това е една, един ангажимент, който почива на презумпцията, че ние използваме е, системи за наблюдение от е, Земята за обекти в космоса, но е, ограниченията са очевидни, като обем, големина на предметите, които обектите, които могат да се проследят. Е, Европа трябва да има е, достъп до е, наблюдение на по-дребни обекти, които не могат да бъдат наблявани от спътник, така че трябва да помислим за системи за наблюдение в орбита като например е, отпадъците, е, които се умножават непрекъснато. Ние генерираме все повече отпадъци в е, космоса. Много от тях се връщат в атмосферата. Положението във всички случаи деградира. Влушава се. Имаме основания да се тревожим. В момента разчитаме на капацитет американския капацитет за това, американските възможности. Няма, е, и няма, в това няма нищо лошо. Но до каква степен можем да приемем, е, така да се примирим с слепотата си? Е, това е въпрос, който виси във въздуха. Нямам отговор, но трябва да търсим такъв. Колкото до въпроса и за Хоризонт 2020, ние сега организираме среща с Европейската комисия да видим как можем да обединим усилията си. Хоризонт 2020 и конкурентоспособността. Аз приветствам усилията на комисията да така отговори на нуждите на, на индустрията в това отношение. Но тук вече нещата опират до цялостното управление на програмата. Да дадем на индустрията повече възможност да да се чува повече мнението, да взема повече решение в, при избора на дейности. Космоса и положението на потребителя и клиента, срещу клиента. Интересен въпрос е. Тук два коментара имам. Първо, е, SpaceX е една програма на е, е, значи, ако става дума за а, SpaceX, ако беше програма на НАСА, само Калифорния ще, ще да гласува за бюджета, защото тя предвижда иновация и радикална оптимизация на индустриалната организация. Това е, е всичко е констатирано едно място в Калифорния. Няма разпределение на, на дейности по е, отделните щати. Такава програма определено не може да е, се осъществи в е, публичен на рамка. Ето защо те е, прехвърлят от е, положението на потребител към положението на, на консуматор, на е, клиент на консуматор. Е, потребител. И е, такъв. Е, ние сме далеч в Европа от е, такъв вид е, ангажименти. Не искам да кажа, че трябва да копираме модела SpaceX на щатите. Е, Ариан 6, например, е една добра стъпка в добрата, в вярната посока, но все пак това е компром, компромис и пазара ще реши дали си е струвал този компромис или не. В момента е твърде рано да се каже. Как бихме могли да мотивираме частни инвестиции? Няколко са условията. Първо, трябва да демонстрираме някакви постижения. Второ, да гарантираме дългосрочна е, стабилност е, с дългосрочни ангажименти. Например, Галилео. А, Галилей, ако всеки път, когато се натъкне на трудности е, тази програма, разбира се, винаги изникват неочаквани въпроси. Е, свързани с разходи, технологични, технологични или каквито и да е. Всеки път е, започва да се е, е поставя се по тази въпроси за е, доколко е удачно и уместно е, инвестирането. Да вземем GPS. Тук нещо по този начин постигнахме много повече, отколкото нещо друго по Галилей. Някой да е под някой да е поставил под съмнение, под въпрос релевантността на GPS в САЩ. И аз се питам дали някога европейските в Европа ще излезе с едно така обществено признание. Ето Галилей е, преживява трудности, но това е факт е, и е, но тя е факт, независимо колко, какво ни струва това е стъпка напред да се уверят, да се успокоят частните инвеститори. Сега все повече ни притеснява е, следното. Поради е, увеличаващите се е, отпадъци и нови заплахи, които се появяват, това е също въпрос, с който трябва, по който трябва да се работи. Това предполага и редица е, разпоредби, е, законодателство, международни дискусии, защото подходът трябва да е международен. И само да тегля паралел между е, киберпространството и е, космоса. Това са две нематериални пространства, е, между които има нещо общо. Те са и двете са блага, е, които се ползват от всички граждани по света. Второ, има, е, това са две пространства, в които нямаме схема за международно управление. Тоест, е, всеки може да си прави там в кибер или в пространство или в космоса, каквото си иска. Въз основа на националните разпоредби законодателства или пък на липсата на такива. И трето, няма дори минимални норми на е, отговорно поведение и никакви санкции не се предвиждат при нарушаване на тези минимални норми, никакво управление. И третата, третата е, е момент е, е скритата Е, е, скритата възможност за използването е, за, воен, за военни цели. И положението в момента в космоса всъщност, в този смисъл, е доста тревожно. Лунното селище? Мисля, че отговорих на този въпрос него. Защото това е част от е, разследването. Е, става дума за бъдещи, възможни бъдещи, е, възможно бъдещо развитие. Извън стратегията за космическата, всъщност това ще е следващата е, цел. Е, дали ще е лунно селище или нещо друго, техническите последствия са е, еднакво значими. Сега е мой е, ред, господин председател. Първо, космическите изследвания. Те са резултат от знания и представляват напредък. И Европа не може да стои на страна от тези явления. Да знаем повече за Слънчевата система, за звездите, галактиките, означава да знаем повече за създаването на Земята, за происхода на живота – което е от ключово значение за предсказване на бъдеще сътметия, какво ще се случи с нас и с нашата планета. Сега много внимание се обръща на Марс. Преди много години, преди милиони години на Марс вероятно е съществувала Земя. Има доказателства, че и почвата е, има следи от ерозия. Затова е добре да видим какво се е случило и да избегнем нещо подобно да се случи и с нашата планета. Именно това е една от целта на космическите изследвания. Освен това, от е, далечния космос е, идват много е, заплахи, излъчвания, които са проблем за комуникациите, за маршрутите на самолетите и така нататък. Всички тези явления костват много пари и трябва да бъдат е, изучавани, да се предприемат технически мерки, да се изобретяват технически устройства за предотвратяване на бъдещи проблеми. Също асте, е, астери... Астероидите са проблем е, за Земята. един метеорит, който е паднал в Сибир, последиците от него са отчетени в Англия. Челебинския метеорит също разби стъклата на цял град и е причинил е, рани и увреждания на над 1300 души. Така че ние трябва да търсиме е, допълнителни обяснения на явлението астероиди. Има вече две институции, които работят по тази тема, Международната мрежа за работа по астероидите и съвещателна група за планиране на космически мисии. Всички основни космически агенции работят по тази тема. Това означава космически изследвания и сравняване на резултатите. Няма да навлизам в по-големи подробности, но космическите изследвания означават и сътрудничество, защото те търсят проблеми, които засягат цялото човечество и Земята като цяло. Затова сътрудничеството партньорството между големите космически агенции с много повече средства, отколкото може да си позволи една нация, била тя и Китай и Штатите, е, е от ключово значение. Защо, именно това означава изследванията, сътрудничество и повече средства. А това е и начин да се постига мир защото е, нациите започват да мислят за Земята като едно цяло. За лудното градче е, мога да кажа, че там също е, се поставя въпроса за космическите изследвания. Тук се търсят и бъдещи ползи за Европа. на Луната се установяват големи залежи от природни суровини, които могат да бъдат използвани и може би би било по-ефтино да бъдат използвани и добивани на Луната. Въглерод 3 в момента се търси на Луната, защото се очаква от него да се произвежда енергия. Водород 3, извинете така, космическото градче все още е само идея, концепция, не е конкретен проект. Но европейските страни трябва да разберат необходимостта да вървят напред в изследванията, да, да стигат последните нива на знания. Луната е най-близкото небес, най-близкият небесен обект до Земята. И затова ние трябва да обърнем поглед на там. Това е гледащето ми по въпроса за лунното граче. Фонда за отбрана, формулиран от господин Юнкер. Европа, като всяка друга общност на Земята, която поглежда към космоса, е заплашена от различни фактори външни, да кажем, е, астероиди, времето и така нататък, и човешки фактори. Нападения от е, врагове, не непременно е, държави врагове, виждате, че отделни индивиди се обръщат и вероятно ще дойде момента, в който терористите ще могат да стигнат и космическото пространство. Някои от тях имат достатъчно пари и знания да се е, заловят и с такава дейност, с което ще бъдат е, поставени под е, заплаха не само европейски системи, но и системи на други нации. Затова трябва да сме готови да се обърнем с лице към подобни нови заплахи, киберзаплахи също така. Затова е необходимо да се отделят и средства за системи за защита и сигурност. И това трябва да се случва в момента, в който имаме практически резултати. Нека не забравяме едно. В исторически план развитието на космическата дейност в е, бившия Съветски съюз е, и в Штатите започва с развитие в военната сфера – където се работеше и по сигурността на системите. Европа изоставаше от всички тези дейности. В Европа се започна с програми, които се обмисляха по-скоро граждански приложения. Сега вече се обръщаме и към въпроса за сигурността на тези системи. И в такъв смисъл приветствам всички инициативи, които се опитват да изведат на европейско ниво подобни дейности и да намерят съответно финансиране. Благодаря. Благодаря много за много интересните ви изказвания, за пространните ви отговори. Изключително, изключително интересно бе да ви слушаме. Благодаря и на колегите, на всички асистенти, и съветници за това, че са тук с нас. Комисията ИТРЕ заседава на 28 и 29 ноември следващия път. Тоест, относително скоро, след три седмици. Отново, много благодарности и се надявам, че всички дейности по космическите изследвания в бъдеще, е, изследвания не само на Луната, но и изобщо в космоса, ще носят добри резултати за Европа. Благодаря.